да приветствам добре дошъл в залата на парламента, представителя на Европейската комисия и представителя на съвета. Сред нас е председателя на Европейската комисия и министъра на външните работи на Швеция. И така, Дами и господа, бих искал да приемем сега а, предоставените ви документи от вчерашното заседание, протоколите или и приятите на гласуване вчера документи. Тъй като не виждам а, никой да възразява, приемам а, документите за прияти. Господин Шулц, виждам, че поискахте думата. Заповядайте zum Protokoll der gestrigen Sitzung. Aber Господин председател, във връзка с, с протоколите от вчера, а, нямам а, какво да кажа. По-скоро тази сутрин бих искала да кажа какво се случи. Господин Кинек Бънс, част от а, моята група, който освен всичко бе и а, а, външен министър на Унгария участва в заседанието и бе а, обиден от госпожа Гьонц от фашистската фракция. Тя а, го обиди. А, Нашият колега направи е, всичко добро, всичко възможност да постигне един е, добър баланс, но мисля, че обидните думи на колегата от сутринта от фашистската фракция трябва да се заклемят. Благодаря, господин Шулц. Госпожа Гюнц поиска думата в лично качество. Заповядайте, господин én nagyon sajnálom hogy erre a szóváltásra itt sor kerül az európai parlamentben csak röviden szeretnék. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност. Съжалявам, че се налага да взема думата, за да се пред Европейския парламент по този повод. Партията от Кристина Мова, на Кристина Мова проистича от една военна организация нейната цел е да сплаша хората. Тя се занимава с а, подклаждане на омраза към евреите и към циганите. Тази партия неодавна бе разпусната, а, но виждаме тук а, човек, който влиза в а, сградата с униформа. Това е партия, която говори е, против евреите и е, против е, ромите и нарича Унгария колонизирана провинция на Европейския съюз. Да, крайната десница в Унгария провежде множество демонстрации, където пострадаха множество полицейски служители те подпалиха централата на унгарската е, телевизия, опитаха, опитват се е, да саботират е, празненства по различни поводи. От е, падането на желязната завеса на сам, е, е, полицията е, се налага да, да, да работи така, че да пречи на действията на тези екстремисти, а не да а, е, се грижи за нормалния ред на демонстрациите а, има проблеми. Има проблеми в полицията. Това го приемам. Но ще кажа на госпожа Мовае, че когато тя говори за собствената си държава и я нарича диктатура, а не демокрация. Ако нямаше демокрация, госпожа Мовай нямаше да може да се изказва в парламента. Благодаря, благодаря на госпожа Гьот. Сега бих искал да дам думата на господин Болтой, Болтой с което моля да приключим с личните изявления. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Искам да задам един въпрос. Господин Шуц, как можете на базата на редица изявления от е, депутат можете да опишете само по този начин една партия като фашистка, просто защото не сте съгласни с е, нейните идеи. Говорите за 400 хиляди гласоподаватели, които тълкувате като фашисти. Благодаря. Благодаря. Сега приключваме с тези лични изявления. Аз сега бих искал да ви информирам. Заедно с председателя на съвета ще подпишем 22 акта, които са приени по право 74 правилника на Европейския парламент. Искам да ви уведомя, че в 3 часа след обяд в пленарна зала в сряда четири текста за финансовата служба също ще бъдат подписани, като заглавията можете да намерите в протокола